родители от 12 февруари 2015 година. Приветствам с добре дошъл председателя на Европейския съвет, господин Доналд Туск. Господин председател на съвета, имате думата. Уважаеми госпожи и господа депутати, уважаеми господин Юнкер, приятно ми е да се видим отново скоро след е, провеждането на неформалния съвет, кратко беше заседанието ни, резултата доста стегнат. Проведе се е, на фона на бързо променящи се събития с големи предизвикателства, на първо място Украина. Имаше размяна на становища с господин Порошенко, който представи обстановката, примирието и доколко се спазват договореностите. Благодарим и на госпожа Меркел и на господин Оланд за участието им в така наречената нормандска четворка – Европейския съюз продължава да се надява, че ще се запази мира, суверенитета и териториалната цялост на Украина. Надяваме се, че те ще могат да бъдат възстановени колкото е възможно по-бързо. От друга страна, оставаме скептици. Не бяха спазени минските споразумения от 2014 година не можем да сме сигурни, че ще се изпълни новата мирна договореност. Ако се случи така, няма да се поколебаем да предприемем действия. На 15 февруари в 0 часа трябваше да се прекрати огъня. Над 800 пъти тази договорност за примирие беше нарушена. Според данни по, от източници по места. Европейския съюз продължава да е единен и ще отстоява своята кауза. Санкциите остават в сила. Трябва да бъдем готови за всякакъв развой на събитията, бил, било той благоприятен или неблагоприятен. На 12 февруари а, е, ние си припомнихме терористичните атентати в а, е, Париж отнели живота на седем души. Беше прията декларацията на съвета на срещата на върха и ще продължаваме да вършим всичко необходимо в областта на сигурността. Но някои мерки трябва да бъдат по-конкретни и по-бързи, например по-пълноценно използване на шенгенските договорености или на нормативната уредба за огнестрелните оръжия. Фаталните атентати в Копенхаген също показват, че трябва да водим решителна борба с всякакви прояви на екстремизъм и тероризъм. Използвам случая да изразя а, своето пълно разбиране и подкрепа за Дания, датското правителство и да изразя съболезнования на а, семействата и близките на жертвите имаме все повече причини да предприемаме спешни мерки. Националната сигурност е въпрос на национална политика и същевременно има важни насоки, в които можем взаимно да се подкрепяме, в които е жизнено важно взаимодействието ми. Приветствам в тази връзка неодавнашния напредък за възстановяване на преговорите по е, списъците с имената на е, пътниците във въздушния е, транспорт. Така ще може да се укрепи тяхната сигурност, без да се компрометира защитата на личните им данни. Този въпрос има първостепенно жизнено значение. Европейския съюз ще се върне на този въпрос отново през юни сред останалите точки от дневния ред. С решителност ще се борим срещу такива явления. Февруарската ни среща, що се отнася до Гърция, не беше моментът и мястото да се правят несъгласувани действия разговаряхме с господин Ципрас като нов член на съвета, който ни запозна с обстановката. Съгласихме се да продължат разговорите на министерско равнище и изразихме надежда, че може да се намери обща основа за разговори. Не се съмнявам, че това ще се получи. Поддържат се е, тесни връзки с всички страни по е, споразумението и то може да се постигне, както видяхме е, петък миналата седмица на заседанието на Еврогрупата дава, даде се зелена светлина вчера на плана за реформи, който беше обявен министра на финансите. Бъдещето на економическия и паричния съюз зависи от усъвършенстване на економическата ни политика, на политиката в рамките на еврозоната. Ще продължат всички тези дискусии председателя на комисията господин Юнкер постави въпросите, на които трябва да намерим отговор, ако искаме по-добро економическо управление. Едно обаче е пределно ясно. След неодавнашното решение на Европейската централна банка за по-голяма съвместимост на националните економики а, с, с економически и паричния съюз, става все по-ясно, че това не може да се постигне без решителни економически реформи на национално равнище. Очакваме Мартенския Европейски съвет. Следим е, много отблизо, буквално всеки ден, събитията в Украина и Либия. Е, ще е, подготвим и стратегическата си позиция за е, политиката ни на съседство на изток и на юг. Мога да ви уверя, че съм толкова съпричастен към тези въпроси, колкото и мнозина от парламента. Неотложна е необходимостта от Европейски енергиен съюз, както току-що заместник председателя на комисията господин Шевчович подчерта. Длъжни сме в близки срокове да напреднем и в тази посока. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин председател на съвета. Думата има от името на комисията господин Юнкер. Уважаеми господин председател, господин председател на Европейския съвет, колеги. Съветът на 12 февруари бе неформален такъв т.е. нямаше конкретни решения, които да вземем. Въпреки това, обаче, въпреки предварителната а, информация, въпреки очакванията, проведохме една ефикасна а, среща. Обсъдихме, разбира се, в светлината на събитията в Париж проблемите и на тероризма. И искам да ви кажа в този смисъл, че сме абсолютно на едно и също мнение, а именно, че Шенген е отговор на проблема, а не е никакъв проблем сама, сам по себе си. И по този повод Нямаме никакво намерение да видоизменяме по какъвто и да било начин споразуменията на Шенген. Когато става дума за борба срещу тероризма, човек не трябва да действа прибързано. В никакъв случай отговорът на тероризмът не се прави слепешката и в галоп. Нека да си припомним, например, случилото се в Нью Йорк и Вашингтон, атентатите от 11 септември имам предвид и бързата реакция, която последва. Трябва обаче човек да мисли преди да действа. По този повод искам да ви поблагодаря за подкрепата на решението, взето от Европейската комисия по повод на регистра на данните на пътниците. С ваша помощ парламента и всички парламентарни комисии, голяма част от европейските депутати всъщност положиха усилие да се доближат в максимална степен до позицията по именно този въпрос на комисията, която ръководя. Ясно е, разбира се, че ПНР, регистрът на път, данните на пътниците, поставя проблеми свързани с опазването на личните данни и а, личната сфера, нещо, което ние също, на което ние също държим. Днес сутринта комисията взе решение в този смисъл. Аз самият лично винаги съм смятал, че в началото на един легислатурен период на един мандат трябва винаги да се очертават всъщност големите проекти най-напред. Може би и в предишния си политически живот трябваше да правя точно така. Сега обаче като председател на комисията постъпвам именно по този начин и като в този смисъл ви заявявам, че имаме намерение да стартираме зелена книга за Съюза на паричните пазари. Всъщност, може би синя да бъде тази книга, казвате вие от групата на зелените, така ли, за да няма недоразумения. Хубаво е Хубаво е да поставим нещата на място с самото начало, какво значи зелена книга и какво е, значат разходи по нейното изработване. По този повод е, ви заявявам, че ще работим при е, възможно най-голяма прозрачност и отчетност по време на изработването на тази зелена или каквато искаме да я наречем книга. По повод на единният цифров пазар също така. Започнахме работа и по този проект, проект, който ще лансираме официално скоро време. По време на заседанието на съвета под председателството на председателя Туск също така представихме аналитичен преглед на европейският економически и паричен съюз. Представихме пред колегите от Европе... на Европейският съвет един въпросник, съдържащ най-важните въпроси, свързани с бъдещето на Европейският економически и валутен съюз. Някои колеги, доколкото чувам, не са много съгласни с тази инициатива и не намират за уместно да им се задават въпроси. Но ако човек не задава въпроси, няма как да получи отговори. А пак аз имам нужда от отговори за това в какво всъщност се изразява Европейският економически и валутен съюз. За това държа и на мнението на председателя Граги, на ръководителя на Еврогрупата, на председателя Туск и така нататък. Разбира се, държа и на участието на Европейския парламент в това начинание. Това е всъщност доклад на четримата президенти. Разбира се, че ще поканим за участие и президента Шулц. Това не, са, това не е всъщност доклад на четирите институции плюс парламента. Това е доклад на четиримата председатели. Тук става дума за личен принос, за лични идеи. Аз самият него не съм провеждал до момента дебат по тези въпроси в а, с комисията. Доналд не е провеждал такъв а, дебат в съвета. Господин Драги е независим, така че той като независим не знам точно какво прави. Всички останали обаче не сме чак толкова независими и затова изрично подчертавам, че това е доклада на петимата вече, както поясних преди малко, председателите ще участват с личните си възгледи. Сега по въпроса за инвестиционния план, който не знам защо, малко злополучно но ще си моето име, аз обаче съм доволен. Евро... най-напред благодарности на Европейския парламент, на всички парламентарни комисии и на двамата докладчици, господата Булман и Фернандес, които работят от а, тъмно до тъмно, за да могат да изработят законодателен текст, който да бъде готов най-късно през юни месец, Надявам се, че юни месец ще бъде времето, в което ще можем да вземем крайното решение. Използваме комуни... комунитарният, общностният подход в случая на приемането на, тези, на този текст. Аз обещах още в самото начало, че е, възнамерявам да приобщя на широка нога Европейският парламент в този комюнитарен, в този общностен подход. Днес е, също така като колегиум на европейските комисари взехме решение относно бюджетните аспекти, е, засягащи много от държавите членки. Тъй като сега общественото мнение е фокусирано върху Франция, искам по този повод да ви кажа, че днес взехме решение да поканим Франция, да я приканим да намали през 2015 година с 0,25% структурния си бюджетен дефицит. Тоест, е, френското правителство трябва да видоизмени вече гласуваният си бюджет с 0,2%. Бихме искали с 0,8-0,75% да падне бюджетният им дефицит до година, 2016 година. Дадохме им с други думи още две години срок. Започнахме обаче процедурата по повод на макроекономическото неравновесие. Извинявам се за израза, но Франция в момента е подложена на специален контрол. по-специален контрол отнесно, относно бюджетното и поведение. И така, виждате, че работим. Работим, правим каквото можем. Не можем, разбира се, да направим всичко, което вие искате да направим, но това, което правим, го правим за добро и се надяваме на вашата подкрепа. Защото без Европейският парламент Европейската комисия е сляпа, глуха и свързани ръце. Благодаря. Председателят. Благодаря, господин председател на комисията. Госпожи и господа, преминаваме към разискванията. Преди да открия дебатите, нека направя две кратки съобщения. По време на дискусията строго ще следя за спазването на времето за изказване. Политическите групи ме помолиха да следя строго за спазването на времето за изказване, тъй като предстоят още много разисквания. Както знаете, обикновено съм щедър, но днес ви призовавам да се вмествате във времето си за изказване. Няма да има процедура спонтанни изказвания, няма да има възможност и за сини карти. Това бе едното ми съобщение. Второто е от особено значение. Тук в нашата институция както и в комисията, редовно работят стажанти. Стажантите на Европейския парламент участваха в футболен матч срещу стажантите на комисията. Резултатът е 10 на 1 за Европейския парламент. Мисля, че не бива да премълчаваме това днес в присъствието на председателя на комисията. Съгласен съм с резултат. Председателят, господин Туск, знам, че и вие като мен отдавна играете футбол. Нека и съветът си направи свой футболен отбор, да видим как ще се справи той, ако се изправи срещу нашите стажанти. Думата има господин Сариош Волски. Благодаря, господин председател. Само две седмици изминаха от последния неформален съвет, а като че ли беше преди векове. Времето наистина лети и все повече се ускорява. Първоначално трябваше да се занимава с тероризма, но животът поднесе още две теми. Тероризма, Гърция и Украина свободата на съвестта, тероризма, отстояването на гражданските права. Тук имахме единна позиция. По втория въпрос, Гърция, подчертахме принципа, че договорите трябва да се спазват. Принцип известен от древноримското право. Всеки носи своята отговорност, включително и бюджетна, но трябва да я съчетаем и с солидарност с Гърция – и е, както се очертава днес, е, господин Юнкер, е, ние се справихме добре. Украина също беше изпитание на нашата ценностна система. Имаше нарушения и преди. Ми, мисля, че виждам връзката и с другите две е, теми. С Шарли Ебдо връзката е по линия на тероризма, е, с Гърция по е, линия на е, финансов, финансирането на държавният е, тероризъм от Русия, която води война. Е, Председателят Туск посочи, че нашата външна политика трябва да се основава на ценности. На нея ли ще се основаваме или на подхода повече санкции срещу повече война? Даваме шанс на дипломацията и същевременно настояваме економическите разходи да бъдат поети от е, нашественика и е, жертвите е, да бъдат подпомогнати съгласно два принципа на международното право. Първо, правото на е, защита и второ, отговорността за помощ. Благодаря. Думата има от името на социал-демократите господин Питела. Благодаря, господин председателю. Благодаря сърдечно на господин Юнкер за това, че обяви, че и петимата председатели ще подпишат документа за бъдещата стратегия на Европа. Мисля, че иначе отсъствието на един от тях щеше ще да бъде необосновано, несправедливо и нестабилно. За да се оцени ситуацията, трябва да се кажат няколко неща. Първо за Гърция развоят на събитията е положителен. Трябва да се осмисли от всички, че резултатите от изборите трябва да бъдат е, зачетени и признати. Може да ни харесва, може да не ни харесва е, правителството, но то е факт. То е, е на власт. И е, е, това беше една реакция на мерките е, за бюджетни ограничения и економии. И затова сега трябва да се мине от фазата на пропагандата към фазата на конкретните избори на сериозни економически решения с е, справедливост и е, справедливост в економическата политика, борба с корупцията и измамите и свързаните с тях мерки. На второ място – политиката на съседство на изток, Украина. Искам да благодаря най-сърдечно на председателя на съвета, господин Туск. Мисля, че днес позицията ни е още по-силна по отношение на Русия. Имаме повече яснота какво трябва да направим, за да можем евентуално да преобразуваме тази ситуация в път към мира и Либия. Благодаря ви, е, господин Туск, че ни напомнихте за Либия. Либия е, е огромен проблем с нетърпяща възражения спешност. Той а, е, буди дълбоко възмущение у всички нас и трябва да насочим всички наши усилия, най-вече на върховния а, е, представител госпожа Могерини. Имиграцията, Лампедуза и а, е, операцията Тритон са а, все а, примери за мерки, които са недостатъчни операцията Маре Ностром е, трябва да придобие наистина европейски размери. И а, е, накрая по регистъра на имената на пътниците имаме стъпка напред, но това не е достатъчно за борба с тероризма. Има и много други подходи към него. Благодаря ви за вниманието. По процедура депутата Морвай. Mr. President, as I wrote down to you, you have... Благодаря, господин председател. Както ви написах, вие нямате право едностранно да променяте дневния ред. По този дневен ред е предвидена процедура за спонтанни изказвания. Нека ви напомня. Госпожо Морай, имате право, нямам право едностранно да променям дневния ред. Не съм го и правил. Член 162, алинеи 6 и 7 уреждат процедурата за спонтанните изказвания. При, спонтан... при спонтанните изказвания се използва времето за заседание, което е останало неизползвано. В началото на дебата казах, че такова време не остава. В момента вече закъсняваме. А освен това, сините карти са по преценка на а, председателя. Колегата Фотига от Икаре. Заповядайте. Uh, honorable presidents, I had a dream Господин председател, имах е, мечта. Мечта за Европейския съюз, който изпълняваше моите очаквания и надежди. Един Европейски съюз, който може би щеше да бъде обмен на становища, след това дискусии, сред европейските лидери, приемане на мандата за преговори и даване на правомощия на съответните институции на Съюза, които да водят преговори. Какво имаме обаче вместо това? Формат Нормандия, каквото и да значи това. Липса на участие на високи, на високи върховния представител, председателя на съвета, председателя на комисията. И резултатът е нашата предпазлива подкрепа. Подкрепа без резерви по време на Г7. Всъщност дебата за Г7. Имаме голям проблем не само конфликт, имаме истинска война, нарушаване на териториалната цялост, анексиране на страна и липса на решения. Трябва да знаем, че Русия, Руската федерация, не е изпълнила нито едно споразумение, постигнато за Украина. И по време на неформалния съвет решихме да не се говори за по-нататъчни санкции. Това означава, че Минск 2 замразява конфликта. Трябва да отидем по-нататък и трябва да приемем твърди мерки, които да дадат, да овластят Съюза. Разбирам а, какви са заключенията на неформалния съвет, що се отнася до антитерористичните мерки, както и евентуално до приемане на директива за пътническите регистрационни данни. В политическата ми група обсъждахме този въпрос. Гърция има две страни на този проблем – Трябва ясни дискусии да провеждаме с хората в Европа за последствията от паричния съюз. Не бива да забравяме, че приемането на Гърция бе политическо решение, както и, поли... и валутния съюз, и не можем да се преструваме, че сега имаме економически аргументи. Благодаря от името на либералите, господин Верховстат. Благодаря, господин председател. Първо искам да отговоря на господин Юнкер. По отношение на резервационните данни на пътниците, нищо не сме променяли в парламента. Ние сме гласували резолюция за тези данни тя е свързана с предложението на комисията, като акцента пада върху необходимостта и пропорционалността при една такава система. Като от страна на съвета очакваме следващата стъпка, така че не ние сме тези, които трябва да променим позицията си. И трите институции трябва да настояват да изпълнят това, което е тяхна задача. Съвета, комисията и съответно парламента. Да, ще напреднем в работата си, но можем да го направим само заедно. На второ място, економическото управление, мисля, че тук Направеното изявление е много добро. Идеята за договорните механизми беше наистина много неудачна и е хубаво, че сега комисията тръгва в друга насока, че се търси глобалната конвергенция в Европейския съюз и в еврозоната. Мисля, че това е наистина уместния подход. На трето място на този неофициален съвет беше обсъдена Гърция. Струва ми се, господин Туск, че е хубаво, че на Гърция и се дадоха още 4 месеца. В крайна сметка това е резултатът. Сега Гърция ще има време да обясни от какви реформи точно се нуждае, какво иска да направи. Надявам се това да са реални реформи. Те се ангажират с борбата срещу избягването на данъците, срещу корупцията. Всичко това е чудесно, но трябва да кажа, че не съм много впечатлен от представеното от гръцкото правителство. Има и други задачи, например професиите за младите. трансформирането на публичните банки и превръщането им в частни финансови институции, нещо, което в момента в Гърция не съществува. С други думи, ще трябва наистина да видим те първа какви предложения ще направи гръцкото правителство. Но така или иначе решението за даване на тези 4 месеца е нещо добро. Накрая, нека се спра и на Украина, господин председател. Трябва да кажа, че сключеното споразумение в Минск, тъй наречения Минск 2, вече беше нарушен 800 пъти. Правилно чухте. Следователно, въпросът е дали стратегията ни спрямо Русия е правилната. Какво става? Путин влиза в Украина и ние реагираме. Напада източните провинции на Украина. Добре, ние реагираме. Той нарушава Минск 2. Може би ние пак трябва да реагираме. Не, мисля, че трябва да направим обратното. Би трябвало още от сега да помислим за допълнителни економически санкции. Може би не да ги въвеждаме веднага, но да се каже на Русия. Ако вие нарушите споразумението, то това са санкциите, които ще последват от наша страна. Иначе ние единствено отреагираме на направеното от Путин, а трябва да правим обратното. Заедно с Европейския съвет възоснова на предложеното от госпожа Могерини и господин Туск, да се заяви на Русия, че това ще бъдат реални санкции, ако агресията срещу Украина не престане. Благодаря ви. Благодаря сега от името на обединената левица Папа Димулис. Благодаря, господин председател. реакцията на Европейския съюз, Еврогрупата, Комисията и Европейската централна бранка на въпросите поставени от гръцкото правителство показва начина по който е, се подхожда към собствените проблеми в европейската система. В последните години имаме намаляване на инвестициите в еврозоната, стагнация на економиката, дефлация и риск от нова депресия. Нарастват безработицата и бедността в цялото еврозона. Има едно проучване на Макинзи, в което се сочи, че през последните години има, намаля... има увеличаване на държавния дълг в цялата зона 15 от 19 държави имат, държавен, да имат задлъжнялост, която е над границата, залегнала в договора от Маастрихт. В много от страните държавният дълг е надвишил с 100% разрешения, включително и четирите страни, подписали меморандум. Ирландия 172%, например, дълг 103%, в Гърция 100%, в е, Португалия и 72% в е, Испания. Това е все увеличаване на дълга. Днес много се радвам, че дискусията за Гърция вече не се води така агресивно, така както ХДС искаше преди няколко дни. Те направо зовяха за отмъщение към гръцкия народ. Сега вече има някои отстъпки. Президент, председателят Юнкер преди няколко дни каза, че европейските институции не са се държали приемливо по отношение на гърците, обиждали са ги и са нарушавали постигнати договорки. Така че еврогрупата сега дава на Гърция не само глътка въздух, а дава време да се възстанови баланса между необходимостта от спазване на правилата и необходимостта от запазване на демокрацията резултатът от изборите може би трябва да ни сигнализира, че трябва да си направим някои изводи. Към това трябва да се стремим. Приемаме своите задължения, но молим за солидарността на Европа, включително и в борбата срещу корупцията и укриването на данъците. Молим и за техническа подкрепа. Доктор Шойбле сам каза, че предишните правителства не са искали такава помощ. Настояваме за укрепване на пакета Юнкер, за да могат да се насърчават инвестиции в страни, които най-много се нуждаят от такива инвестиции. Оценяваме високо предоставената гъвкавост в пакта за стабилност, но нека да се възползваме от нея. Това също беше казано. Количествените облегчения, които ЕЦБ дава, също ни правят много радостни. И сега съвсем накратко две думи за Украина. Споразумението за мир е малка стъпка напред, но то е застрашено от нарушаване. Отново и отново. Трябва да подкрепим усилията а, в това отношение. Що се отнася до борбата с а, тероризма след Париж и Копенхаген е много добре, че Юнкер остана спокоен. Сега от името на зелените господин Ламберт. Благодаря. Говорим основно за Гърция, но въпроса е имаме ли нужда от тази психодрама, която гледахме последните 4 седмици – Гръцкото правителство се държи така, сякаш продължава предизборната кампания. Освен това, те непрекъснато твърдят, че страната им е в фалит, въпреки помощта на ЕЦБ. Едва ли не се едно сме във война. Същевременно някои от членовете на съвета много настояваха на това да се каже Гърция ще плати или ще плати или ще излезе. Това го казваше и, и Германия, но това е абсолютно безотговорно, както и министра на финансите господин Шойбле той също направи някои доста неудачни изказвания. Както каза Гей Ферховщад, хубаво е, че наистина бяха спечелени 4 месеца, за да се намери нова договорка между Гърция и нейните партньори. В тази нова договорка има три елемента. Първо, обещаното трябва да е изпълнимо, да е устойчиво, защото 4,5% от БВП обслужва дълга. Това никога не се е случвало в една съвременна економика. Следователно е необходимо това да спадне до 3-3,5% от БВП дългосрочно. На второ място би трябвало гръцкото правителство да се държи много по-отговорно, да бъде по-надежно в сравнение с другите две партии и да се направи всичко възможно да се постигне финансов успех. Същевременно трябва да имаме предвид и трети държави, като Швейцария, да се търси информация за неплатените данъци, с това Европа трябва да помогне на Гърция. На трето място е необходимо и економиката на Гърция да се върне към пътя на устойчивото развитие. Инвестиции, енергийно развитие. В крайна сметка Гърция може да стане нетен износител на енергия в Европейския съюз. Това би било много полезно от финансова гледна точка и за държавата, и за гърците. Следователно трябва да дадем приоритет именно на този тип инвестиции в Гърция. Същевременно никой от нас няма интерес новото гръцко правителство да се провали, защото провала на това правителство би означавал победа на антиевропейски настроените популисти. Благодаря. E От името на ФДД, господин Натър. Господин председател, аз ще говоря за Гърция днес. Ще започна като цитирам председателя на Еврогрупата, който преди няколко дни каза грешите, ако си мислите, че демокрацията а, е нещо, което може да се промени с един изборен резултат. Господин Юнкер, вие пък казвате, че няма демократичен избор а, срещу договорите на Съюза. Еми, мисля, че това казва всичко, което имаме нужда да знаем за това какво мислят еврофанатиците за демокрацията. Вие разрушавате демокрацията в нейната люлка, Гърция. Дадахте а, възможност на Гърция да влезе в валута, тя не трябваше. Избрахте и сменихте демократично избран президент на страната, наложихте бюджетни съкръщения, които докараха хората до ръба, а продължавате да държите на вериги тази суверенна страна. Не може вие да определяте суверенитета и демокрацията в тази страна. Мисля, че гърците страдаха достатъчно. И в случая имаме битка, на демокрацията срещу недемократичния Европейския съюз. Обръщам се към гръцкия парламент. Дали нези 300 ще спрат похода? Вие създадохте демокрацията и трябва да я спасите. Дръжте на позициите си, не се поддавайте, вие защитавате демокрацията. Вие сте нацията на Платон, на Омир, на Аристотел и ще бъдете лъч светлина, ако устоите. устоите. Das Wort hat die Abgeordnete Le Pen. Госпожа Ле има дума. L'Eurogroupe a laissé un choix simple au gouvernement de Еврогрупата преговаря с гръцкото правителство на господин Ципра, за да наложи ужасяващата политика на тройката. Същевременно се дават обещания срещу финансовите ограничения, но едва ли ще се промени реално политиката. Същевременно се набляга на факта, че гръцкото правителство е изменило на обещанията си. Това наистина е политически шантаж. В светлината на гръцката история е ясно, че говорим за борба между еврото и демокрацията, между еврото и просперитета. Не може обаче еврото да се превръща в някакъв вид диктатура. Като имаме тази безработица, това задлъжняване и тези финансови ограничения. Die EVP-Fraktion hat das Wort, Herr Lamassur. Господин Ламасур, НП. Благодаря, господин председател. От името на френската делегация в НП ще кажа, че много се радвам, че Европейския съвет обсъди борбата срещу тероризма след атентатите в Париж. Трагедията последвала в Копенхаген е много важно да предприемем общо действие, защото заедно на европейско ниво трябва да се борим с заплахите за всички нас. Това са международни заплахи. Госпожа Люпен много се вълнува от Гърция, аз пък много се вълнувам от Франция. Радвам се, господин председател, за с изявлението на комисията относно Франция. За трети път обаче Лови Франция не изпълнява поетите си задължения. Знаем, че има проблеми с бюджета и за това сега Франция е под особена надзорна програма. Тя ще е по-кратка, отколкото тази на Гърция, доколкото разбирам 3 месеца, а не 6 месеца. 3 месеца през които да се намерят 4 допълнителни милиарда за економиката в хода на текущата година и да се направят 16 милиарда економии до 2017 година. Благодаря на Европа, която задължава едно правителство, което няма мнозинство, да направи необходимите реформи. Благодаря. От името на социал-демократите, господин Флекенштайн. Господин председател, уважаеми колеги, последната неформална среща на държавните правителствени ръководители се състоя много кратко след разговорите в Минск. Ситуацията в източна Украина малко се подобри, но все още не можем да говорим за прилагане на споразумението от Минск. Мисля, че господин Верховстат е прав, като казва, че трябва да престанем да реагираме, когато нещо се случи че много по-ясно трябва предварително да кажем какво ще се случи ако решенията от Минск продължават да не се приемат и да не се изпълняват. И обратно, какво би могло да се случи, ако можем да тръгнем заедно по път различен от този, по който в момента очевидно върви руското правителство. Обстановката в Украина иска разговори в прав текст. Изисква се не само единство, но и предвидимост. И ако говорим в прав текст, ако е, описваме ясно санкциите и не се и положението не се подобри, то това ще означава, че не бива да се изпращат и оръжия. Но когато говорим за санкции, апелирам за едно. Нека да проверим дали депутатите от руския парламент, които са в наказателния списък, трябва да останат там, защото разговаряме на различни нива, но интерпарламентарен диалог трябва да има. Председателят от името на ЕКАРЕ, господин Бернт Луке. Господин председател, в писмо Гърция поиска удължаване на спасителния кредит и тълкуването е, че Гърция е паднала на колене. Но лично аз четох писмото и съм с малко по-други впечатления. Това, което не видях в това писмо, са конкретните числа. Всъщност какво предлага Гърция? А, какви економии предлага? Знаем колко ще струва изпълнението на обещанията на Сириза, но не знаем какво ще се спести добре говорят за по-добра събираемост на данъците, но колко? Какъв ще е размерът? Трябва да се реформира управлението на митниците. Какво е цифровото изражение? Приватизацията – същото положение. Пенсионната реформа – какви са конкретните последствия? Господин председател Юнкер, според мен Гърция се наложи, не падна на колене председателят от името на Зелените, господин Албрехт. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, а, регистъра на данните, резервационните данни на пътниците. За това искам да говоря. Преди две години комисията отхвърли предложението, защото смяташе, че не е пропорционално. Тогавашният докладчик обаче внесе предложението без да го промени. Е как искате Европейският парламент да се съгласи с него? Още повече, че миналата година Съдът на Европейския съюз даде право на Европейския парламент и постанови, че безкрайното съхраняване на лични данни е несъвместимо с заканите. Всяко предложение за съхраняване на, за... на данните трябва да е съвместимо с принципа за защита на личните данни, иначе нито едно предложение на комисията няма да мине. Името има, думата има госпожа Тициана Бегин. Благодаря, председателю. При последната си среща ръководителите на държавите говориха за бъдещето на Гърция. Никой ли не вижда проблема? Не са ли гърците хората, които трябва да решат какво ще бъде бъдещето на тяхната страна? А сега сме тук и ние го обсъждаме. Какво всъщност се каза в Берлин, какво мисли Брюксел, как ще реагира Париж, за това говорим. Европа всъщност се основава, както знаем, на отдаване на суверенитет, но когато съдбата на един народ е в ръцето на други, то тогава имаме някаква голяма грешка. Господин Ципрас а, а, каза, че се отказва от всичките си предишни изказвания, защото бе притиснат от а, Германия, които искат да го накажат него, за да се извлекат полуки още стотина. Ма Меркел и Юнкер ли са тези, които а, ще решават а, за Гърция? Защо тези аятоласи остават на колене тази страна? Говорим за един дълг от 175% от БВП и всички искате той да бъде платен с човешка кръв а, трябва да си задаваме този въпрос, защото това не е гръцка криза, това е европейска кри, а, а, криза, това не е економическа, това е политическа, това е кризата на а, една държава, която може да бъде е, спасена за една секунда, защото има БВП и големина на един италиански или френски регион. Политиците се занимават единствено и само с националните си интереси. Кризата в Европа не е някаква липса на доверие, е една липса на държавници и за това не виждам как ще се излекува. Das Wort hat jetzt der Abgeordnete Zarianopoulos. Господин Цавианополс има думата. Благодаря, председателю. Разширява се меморандума под ръководството на тройката, но той просто се преименува. Нищо не се е променило. Всички преговори с Европейския съюз водят единствено и само до проблеми. Трябва да продължаваме да плащаме дълга, ще трябва да продължим с приватизацията, ще трябва да урязваме заплатите е, и да водим е, аскетичен живот. Ципрас може да промени нещата само ако му позволите да помогне чисто социално на обществото. Никой не разбира какво се случва. Нашия народ е достоен. Той ще отстоява позицията и ще видим а, какво а, ще се случи на комунистическия митинг в петък. E господин Конзалес Понс от името на ЕНП. Господин... Благодаря, господин председател. Нека ви напомня какво обсъждахме и на последната си пленарна сесия. Сега съветът пък излиза с изявление срещу тероризма. Това е напълно правилно. В Испания също двете водещи партии излязоха с такова изявление. Ние не можем обаче да оставим нещата на думи. За това е важно решимостта на трите институции да доведе до конкретни дела. Например, да се одобри идеята за резервационните данни на пътниците. Това ще ни помогне да следим чужденците в Европейския съюз. Същевременно е много важно наистина думите ни да се превръщат в дела. И това зависи само от нас. Необходимо е да хвърлим всички усилия в борбата срещу тероризма. Накрая нека кажа, че аз представлявам Испания. И Испания напълно подкрепя идеята за енергийния съюз, тъй като Испания и Португалия иска да бъде свързана енергийно с Европа. Никой в Европа не може да бъде някакъв изолиран енергиен остров. В никакъв случай. А Гърция също не е само остров. В името на СИД госпожа Ферера. Благодаря, господин председател. Уважаеми господа председатели, предварителното споразумение за Гърция е добре дошло, но това не е целта. Това е просто една фаза в политиката на адаптиране на Гърция, която трябва да доведе до подобряване на положението с заетостта досегашната политика на гръцкото правителство беше разрушителна и благодаря на господин Юнкер, че също отбеляза това. Сега Гърция трябва да поправи тази политика, но това може да стане само постепенно и с съответните бюджетни възможности. Не може да се провежда единствено и само политика на економии. Трябва да има и нейни альтернативи, които да определят новия дневен ред. Трябва да се получим от досегашното развитие. Трябва да престанем да злоупотребяваме с демонстраци... демонстрациите на сила, които не са добри за европейското единство. Трябва да съблюдаваме своите интереси. От името на ЕКАРЕ госпожа Стиванс. Благодаря, господин председателю. Колеги, няколко призива ще направя. Първо се обръщам към колегите евродепутати. Трябва да подходим конструктивно към доклада на господин Кирк Хоуп утре за пътническите данни. Трябва да гледаме сериозно към него. След това искам да призова Европейската комисия да излезе с оперативни указания за общи показатели за риск. Що се отнася до контрола на външните граници на Съюза. След това искам да призова държавите членки да вярват повече една на друга и да имат по-интензивен обмен на информация, да работят посредством Европол, чисто оперативно. Очаквам с нетърпение да видя каква ще бъде новата вътрешна

Бих искал да се обърна към господин Туск и господин Юнкер. Вече съм поставил този въпрос, но така или иначе сега сме в заседание. Господин Туск, вие сте председател на съвета. Вие отговаряте за 500 милиона европейски граждани, които не са гласували за вас. Разбира се, може да кажете каквото си пожелаете, но така или иначе получавате огромна заплата, получавате и огромен бонус, когато напуснете този пост. 130 000 евро. Хайде да ми кажете, какви усилия оправдават такива огромни суми. Господин Туск, вие готов ли сте да се откажете от този абсурден бонус в края на мандата си? Мисля, че накоплаците имат право да получат конкретни отговори на конкретни въпроси. Господин Вилимски, благодаря. Благодаря, господин председател. От отново обсъждаме заседание на съвета. Имам чувството, че от съвет на съвет нещата се влушават все повече. Човек започва да си мисли, че се намира на някакъв политически титаник, в който навлиза все повече вода, а европейската номенклатура не се справя с запушването на течовете. Дами и господа, масова безразботица, фалити, еврото в опасност и сега какво на път сте да решите да а, насочите още милиарди евро от нашите данъци към Пелопонес. Европейският съюз е с сбъркана концепция. Това е а, манията за контрол и манията за, легу... за регулиране. Онзи, който е европеец, който иска континентът му да има бъдеще, трябва да се бори за суверенни нации, които да си сътрудничат равноправно. Председателят от името на НП Пауло Рангел. Благодаря, председателю. Искам да поздравя председателите на съвета и на комисията, както и да ги поздравя за резултатите, както и за тласъкът, който дадоха посредством този неформален съвет. Първо, що се отнася до тероризма, мисля, че имаме голям напредък. В същото време искаме да гарантираме шенгенското си наследство, което е задължително. След това по въпроса за Украина. Има голяма неяснота и несигурност, още много неща трябва да се направят, но що се отнася до економическия и паричен съюз, и особено в случая с Гърция, мисля, че има голям напредък. Смятаме, че това е едно разумно споразумение. Защо? Защото гръцкото правителство разбра, че за да има солидарност и един общ подход към решаване на проблемите, те трябва да застанат редом с другите държави и да не нарушават правилата. Мисля, че те го разбраха и като такива ние се намираме в момента в края на процеса. Ще има допълнителни гаранции, които ще бъдат предоставени през едните месеци. Но мисля, че това дава лъч надежда а, за напредъка на нашия европейски проект. И мисля, че това е един добър тласък към решение, което ни дава много надежда. Това Госпожа Йотова. Господин председател, я ще говоря за мерките за борбата срещу тероризма. Липсва ни, господин председател на комисията, задълбочен анализ за средствата и инструментите, които до този момент използваме, особено в навечерието на приемането на новата стратегия за сигурност. Липсва ни анализ и за взаимодействието между държавите членки и взаимодействието на държавите членки с европейските агенции Европол и Евроюст. Но каквито и нови инструменти да предлагаме, те са обречени на провал, ако няма солидарност и разбиране за общата битка и съпротива срещу тероризма. Обединените усилия, а не всеки за себе си, е успешният път. Шенгенската система не трябва да бъде анулирана, а укрепена и развита. В този контекст сухопътните граници на България и Гърция с Турция се нуждаят от особено внимание и европейска помощ. Не е изключено радикални елементи и чуждестранни бойци да опитват преминаването на турска територия и оттам за Сирия именно през тези граници след затягането на контрола на летищата. Ситуацията се усложнява от увеличаващия се миграционен натиск и каналджийството. Не е оправдано България да бъде буферна зона, гарантираща сигурността на останалите страни в Европейския съюз и да бъде държана извън Шенген. Das Wort hat jetzt Herr Abgeordneter Sinadinos. Господин Синадинос. Преговорите между новото гръцко правителство и институциите, както тук се изразяваме, показват, че нашите германски приятели и техните желания успяха да се наложат. Всъщност говорим за растеж, за благосъстояние на гражданите на държавите членки, но Германия като че ли иска да подчини на, своето, на, своите, е, на своя контрол държавите от Южна Европа държави, които загубиха милиарди през последните години. Така че трябва да посочим изрично, че Европейският съюз не е собственост на отделни държави. Германия трябва да спази обещанията си и да бъде последователна, включително и по отношение на други страни и репарации за Гърция. Уважаеми дами и господа, на тази трибуна не са позволени манифестации и освирквания. Господин Карас, уважаеми господин председател, дами и господа, едва ли някой от вас е доволен, когато говорим за Русия, Гърция, Украина, тероризъм, обежище да разполага с половин минута и да изрази адекватна позиция. Ето защо ще се придържам към принципа, че няма тема, която да може да се разглежда изолирано. Винаги става въпрос за цяла Европа, става въпрос за нашите проблеми, а не за нечи и други проблеми. И причината за проблемите във всички изброени случаи е нарушаването на международното и европейското право и е, нарушаването на общите ценности. Затова нашата реакция трябва да бъде връщане към нашето, нашата законност и нашите ценности и на тази база трябва да дадем отговор как да се преодолеят проблемите. Не чрез нарушаване на а, законодателството, не. А нашите ценности и нашето законодателство трябва да създават доверие, когато се решават проблемите. Ето защо е чудовищно, не ме е страх да го кажа, като гледам по телевизията в Гърция, че гърци, гръцкият министр-председател след споразумението на базата на нашето законодателство казва спечелихме битката, но не и войната. Извинете, но така не се създава а, доверие. Председателят прекъсва оратора. Моля да продължим да защитаваме своите ценности. От името на социал-демократите госпожа Кенге. Е, Господин председателю, трябва да подкрепим координирано е, усилията на всички държави да се борят с тероризма. Трябва да има умиротворяване – трябва да го направим, за да опазваме всеки един човек, нашата сигурност, нашето общество, както и нашите принципи. Един общ подход към борбата с тероризма, господин председателю, не трябва и не може да се ограничава само до най-близките конфликти, като тези в Либия. Трябва нашите действия координирано да стигат до цялата мрежа, която се бори срещу нормалното демократично общество. Не трябва да говорим само за Нигерия, където, знаете, върлува Боко Харам. Това е една ужасяваща криза, която забравяме. Трябва да говорим и за други държави. Нека да се върна за Баеша към Либия и а, Близкия изток. Не можем да стоим безразлични пред варварството, където и да има такова. Благодаря. E от името на ЕНП госпожа Суика. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря много. Всички институции днес са представени тук от своите председатели и това е много добре. Надявам се също така, че всички тези институции имат единно отношение към тероризма, защото човешкият живот трябва да е в сърцевината на всяка наша политика. Затова и когато говорим за борба срещу тероризма, трябва да говорим за опазване на човешкия живот. Искам да кажа само две неща. Говорим за енергиен съюз, валутен и паричен съюз, инвестиционен план и Украина. Все много важни теми. Едната, една от групите теми са представляват проблем сами по себе си, а другата група теми са техните решения. Затова искам да кажа, че както енергийният съюз, така и валутният и паричният съюз да насочат своите инвестиционни планове, така че да решат проблемите в Европа. Говоря и за Гърция, говоря и за Украина, включително и за Средиземно море, където имаме проблеми с имиграцията. Там могат да се решат проблемите. Добре би било да сме единни в това отношение. В момента обаче вече думите трябва да бъдат последвани от дела. По този начин, разбира се, няма да допринесем за решаване на проблемите в Украина, но най-малкото трябва да бъдем единни. От името на СИД господин Морел. Господин председател, много е положително това, че толкова от колегите ни в парламента са солидарни с новото гръцко правителство и с гръцкия народ, който беше подложен на големи изпитания през последните няколко години. Това ми се струва положително, тъй като виждаме как се държат някои от ръководителите консерватори в съвета – те държат Гърция да си плати. Аз мисля, че нашето европейско задължение е да помогнем на Гърция, да й помогнем да преструктурира един дълг, който просто няма как да бъде обслужен. Това е много важно, защото това ме кара да се чувствам европеец. Тъжно би било демокрацията да свършва там, където започват договорите. Не бива Европа да придобие облика на някакъв дисциплинарен отговорник, който раздава наказания. Не, това може да е новата епоха на Европа. Спощуване господ председник, задни... Благодаря, господин Дзвер, има думата. Благодаря, председателю. На последната неформална среща на съвета а, имаше важни резултати. Един от тези резултати е, че Еврогрупата одобри новия план за реформи на гръцкото правителство. Надявам се Ципрас да продължи с реформите, да консолидира бюджета и се надявам Гърция да изплати това, което им отпуснахме. Гърция получи много за реформите през последните години. Тя плаща по-малка сума от Словения и от други държави в сравнение с БВП. Мисля, че сме им отпуснали достатъчно юздите. Заплахата за излизане от еврото не се случи, пък и катастрофа едва ли ще има. Еврогрупата днес е много силна. Това не бива да се забравя. Четирима члена сме спечелили и никой не сме загубили. Благодаря, господин председател. Европейския съюз е в трудна ситуация. Имаме външни и вътрешни предизвикателства, трагедиите във Франция, Дания, но и тук в Белгия. За това трябва да си поставим въпроса как да изпълним своите цели в борбата срещу тероризма – Парламента трябва наистина да ускори приемането на нормите за резервационните данни на пътниците. Същевременно парламента трябва да защитава и интересите на европейските граждани. Нека кажа няколко думи и за Гърция. Уважаеми колеги, никой от нас не би искал да е на мястото на гръцкото правителство, защото това е много трудна ситуация – иска ми се гръцките политици да проявят същата солидарност, каквато се искаше от нас. Например, в Словакия много от населението живее с изключително ниски доходи, но ние бяхме солидарни. Сега нека и гърците го направят. От името на комисията думата има господин Юнкер. Уважаеми господин председател, Je serai bref, comme le fut euh, le Conseil européen du Наистина, в обобщение на състоялия се Европейски съвет на 12 февруари ще отговоря на някои от направените бележки, особено по отношение на комисията. Първо на господин Морел като френски социалист, той казва точно това, което твърди и социалистическото правителство на Франция. Това е забележително. Нека го поздравя обаче и за чувството за хумор, защото той каза, че мнозина от парламента подкрепят една идея, която ми се струва, че съвсем не се подкрепя от мнозина. Вижте колко са в хемицикъла. На трето място вече казах, че това, което са моите думи, е нещо казано доброжелателно, но по никакъв начин не става дума за промяна на договорите. Гърция си е взела своето суверенно решение след избори и всеобщо изборно право. Гърция и гръцкият вод Този израз на всеобщото европейско право обаче е, със сигурност не унищожава договорите. През април Финландия ще гласува, ще има и други избори. Нима смятате, че след всеки проведен избор в държава членка, ние трябва да поставяме под въпрос европейските договори, защото вие във Франция сте единствените със здравия разум. Струва ми се, че един такъв здрав разум би довел до много несправедливо разпределение и в Европа, и в редиците на парламентаристите. След това мнозина говорят едва ли не за последните дни на комисията. Мнозина се обърнаха и към комисията и настояха ние да вземем отношение по дебата за Гърция. Това също ми се струва забележително да ни критикува, че едва ли не ние не участваме достатъчно активно в управлението на паричния съюз. Обикновено ни опрекват в обратното. Но ние сме част от колективното и солидарно управление на едината парична единица. Същевременно имайте предвид, че никой няма задачата да разделя Европа. Напротив, ние искаме да обединим Европа и да се борим с разделителните линии, които са се получили. Ние работим за сближаването. И нека ви кажа, ако не бяхме положили необходимите усилия, нямаше да се стигне до споразумението с Гърция. Сега а, да продължа на немски. Защо постоянно говорим, че някой се бил наложил? Значи, ако се налагаш, това предполага, че имаш противник срещу когото се налагат. За какво става въпрос нас днес? Гърция ли, че се е наложила? Европа ли се е наложила? какъв е този тепат изобщо? За мен той няма смисъл. В Европа се налага онзи, който предлага и прави възможни европейските решения. Никой срещу никого не се налага в Европа. Нека да престанем с тези политически глупости, позволете ми така да се изразя. След всяко решение да гледаме кой срещу кого се бил наложил. В Европа нямаме налагане. Нека се наложи европейското мислене. Благодаря, господин Юнкер. Председателят Туск има думата. Благодаря, председателю. Само две кратки бележки ще направя. Първо ще говоря за Украина. Съгласен съм с казаното от Гиверховщад. Имаме нужда от една активна стратегия. единството не замества стратегията. Съгласен съм с това. Вероятно знаете какви са намеренията ми, когато говоря за нова стратегия. Обеден съм, че нямате съмнение. Но единството, да, е първото условие за да се направи каквото и да било. Имаме нужда от стратегия, но без единство няма стратегия, която да може да успее. Първата причина за това е практическа. Всички санкции, имат нужда от консенсусно гласуване в съвета. За това не говоря за идеологически съюз, не говоря за практическа предпоставка, за да се свърши каквото и да било. Имаме и втора причина, защо винаги говорим за единството. Дълбоко съм убеден, и това не е изненада за вас, че една от основните цели на Путин днес е да раздели Европа и цялата западна общност. Това е втората причина, поради която постоянно днес и по принцип говоря за държавите членки, за единството, и целия ба... западен свят. Това трябва да се обсъди през март на Европейския съюз. Трябва да имаме по-активна стратегия. Но единствено, ако сме единни, ще можем да постигнем нещо. След това за Гърция. Тази дискусия не е за идеология, нито пък за някаква война срещу Гърция Не мисля, че Гърция иска постоянно да създава проблеми в Европа. Не. Просто обсъждаме как да се помогне. Гърция има нужда днес от помощ. Има нужда от средства. Това не е нещо абстрактно и нямаме време. Преговорите са между държавите членки, между партньори, между приятели – Първата декларация, която чух от Ципрас, бе, че Гърция иска да остане член на еврозоната. Втората вече имат нужда от нашата помощ. Не съм чул за предложение от Русия или от Гърция, насочено към Гърция. Не, трябва да си сътрудничи Гърция с членките на еврозоната, членките на Европейския съюз и евентуално международните финансови институции. За това трябва да работим заедно без да позволяваме да ни разделят. Мисля, че това е ясно и за гръцките граждани. Мнозинството от тях знаят, че имаме нужда от добро сътрудничество в Европа, а не е, противоборства вътре. За това искам да се уважаваме по време на дискусиите. Защото ако се обидим, процесът ще бъде много затруднен. Обеден съм, че искаме общи дебати. Това е молбата ми. Благодаря. <laughs> Благодаря, господин председателю, господин председател на съвета. Благодаря ви, че спазихте отреденото ви време. Налага ни се да пропуснем, да не предоставим време за спонтанни изказвания, тъй като наистина ни е много ограничено времето. Моля ви за вашето е, разбиране. Няма да има такива изказвания, няма да има и сини карти. Приключваме дебата по този въпрос.